но все пак ще се опитам с няколко думи да кажа основни неща. Структурните и Кохезионният фонд са сред най-ефективните инструменти за създаване на растеж и заетост, за повишаването на конкурентоспособността на европейската економика и за подкрепа на малките и средни предприятия. За това смятам, че бюджетът на политиката на позближаване трябва да бъде запазен, както многократно сме призовавали тук в Европейския парламент. Въпреки, че имат важна роля както за економическото, социалното и териториалното сближаване, така и за постигането на целите на стратегия Европа 2020, финансовата криза постави малките и средни предприятия в доста неблагоприятна и несигурна среда. През последните години значително се е увеличил броят на предприятията, на които е бил отказан кредит или които са получили такъв, но в размер по-малък от поискания. Естествено, липсата на финансов ресурс възпрепятства развитието на предприятията, тяхната модернизация, въвеждането на нови технологии и на иновации, което от своя страна се отразява и върху тяхната производителност и конкурентоспособност и в следствие върху заетостта и економическия растеж в Европа. Поради тази причина се налага предприемането на спешни мерки за подобряването на достъпа на малки и средни предприятия до финансиране – и смятам, че подкрепата от структурните фондове под формата на безвъзмезни помощи, заеми, гаранции следва да бъде продължена и засилена за да, се, е, да бъдат повишени обаче нейната е, ефективност и ефикасност е, са необходими действия в посока на опростяване. Сложните административни процедури и значи, значителните разлики в правилата, прилагани от управляващите органи и междинните звена по различните програми, водят до непълното използване на наличните ресурси и загуба на възможности за развитие и растеж. Аз приветствам Европейската комисия за въведените инструменти, които целят да гарантират високо качество устойчивост и ефективност на европейските политики и да се сведат до минимум негативните въздействия върху економически и социален аспект, особено що се касае до малки и средни предприятия. В същото време обаче смятам, че е необходимо тези инструменти да бъдат прилагани по-широко от държавите членки и регионалните власти, за да се избегне така нареченият gold plating и да се осигури благоприятна бизнес среда. Оценката на въздействието върху конкурентоспособността, тестът за малки и средни предприятия и периодичната проверка и упростяване на съществуващото законодателство би следвало да се извършват на всички нива, за да има чувствителни резултати върху европейския бизнес. В политиката по сближаване често сме свидетели на осложняване на процедурите и правилата и въвеждане на допълнителни изисквания именно на национално и регионално ниво. А, това води до излишни затруднения а, за малките и средни предприятия, а, чието ресурси и възможности знаем, че понякога са твърде ограничени. Не на последно място искам да спомена и необходимостта от по-добра координация между европейските, националните и регионалните политики, които са насочени към малките и средни предприятия, осигуряването на допълняемост между различните инструменти на политиките по сближаване, като Косме и Хоризонт 2020, е ключово за постигането на разумен економически растеж и способност на европейската економика. Естествено, има много неща, които още бих искала да добавя, като например ролята на транспортната, енергийната, широколентовата инфраструктура, проучване, иновации, неща, за които говорихме в предходните доклади. Аз се надявам, че докладчиците в Сянка ще допринесат така, за подобряването на настоящия проект и ще получим един добър текст, консолидиран след финализиране на разговорите. Благодаря. Очаквам вашите предложения. Thank you very much. Herman Winkler for EPP.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 благодаря. Само, само две думи. Разбира се, благодаря за коментарите на, на колегите. Това препотвърждава и моята позиция. От тук нататък ще очаквам конкретни, конкретни предложения, за да можем да изготвим съвместно текст. Благодаря.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 благодаря, госпожо председател. Само един коментар. Аз съм съгласна с, с много от нещата, които се казаха в презентацията. Намирам за положителна стъпка възможността за финансиране на стратегиите за местно, за местно развитие от няколко фонда едновременно. В същото време обаче трябва да се има предвид, че за реализирането на един такъв подход е необходимо наличието на сериозен административен капацитет, както в публичния, така и в частния сектор, така и в неправителствения сектор по места. А за съжаление, в най-слабо развитите региони, които би следвало да се възползват в най-голяма степен от възможности за финансиране по кохезионната политика, този капацитет често е недостатъчен. Thank you. Anybody else would like to comment? Yes, Lambert